Colleghi, vi pregherei di prendere posto per rispetto. Колеги, моля, вземете местата си. Нека да уважим госпожа комисаря Фереро Валнер, която, както винаги, е точна и е тук. Но също така, нека да не забравяме, че след като тя е точна, защото тя си предвидила времето и може да остане за само час и 15 минути приблизително. Така че ви моля да спазвате времето, което ще ви давам. Ще наложа ограничения във времето за изказване. Ще можете да говорите 2 минути. И ще ви помоля да задавате директно въпросите си, без да правите дълги уводи, защото само така ще могат да се изкажат възможно най-голям брой хора. И така, желая ви добре дошли. Надявам се, че мога също така от ваше име да пожелая същото на госпожа комисаря. Някои от хората в тази зала познават процедурите. Те са тук от по-отдавна, други са нови. Още веднъж казвам, радвам се, че имахме възможността да се видим също така с госпожа комисаря преди две седмици в Страсбург. И диалога там беше много полезен. И именно за това решихме да се съсредоточим върху нещо, което протича в момента, именно общо събрание, общо заседание на Генералната асамблея на Обединените нации. Госпожа комисаря ще ни каже какво точно беше казано по важни теми, като Иран, Ирак, Афганистан – И определено чакаме тя да ни каже малко повече какви са причините, накарали американската администрация, например, да смени позицията си относно колониите в Израел. И също така каква е позицията на Европейския съюз по тази тема. След това най-вероятно ще обсъдим новия график и насоките на действия на Европейския съюз прямо Латинска Америка, като си има предвид бъдещата среща на върха с Латинска Америка. И аз лично ще направя кратко въведение и въпрос. Ще се опитам да се огранича така, както поисках и от вас. И ще дам думата веднага на комисаря. Благодаря, господин председател. Много съм доволна да мога да бъда тук пред вас, пред новия парламент. И наистина се надявам да работим заедно все така добре. И ще ви съобщя накратко какво точно стана в Нью Йорк миналата седмица, а след това ще говоря за подсилването на връзките на Европейския съюз с Латинска Америка, нещо, което ще се обсъжда утре. Нека първо да кажа, че една от основните теми на ООН миналата седмица беше, разбира се, присъствието на президентът Обама пред Генералната асамблея. Той говори за разпределението на силите, за това е нещо, което определено е важно за света днес. И също така по всички теми, които бяха важни, например неразпространение на ядрените оръжия, мирът, сигурността, климатичните промени и други. Нека да кажа няколко думи за неразпространението на оръжията. Това е исторически момент за съвета за сигурност на ОНЕ мога да кажа, че определено е окуражаващо, особено като се гледат новите действия, новите стъпки на Съединените щати, особено, например, сключването на двустранно споразумение за контрол над оръжията с Русия. Надяваме се, че следващата година подписването на договор за неразпространение на оръжията ще бъде още по-успешен и резултатите ще са положителни. Освен това, Иран каза, че има второ, разкри, че има второ, втори център за обогатяване на уран. И наскоро Иран проведе втор, специален тест на, на, на различни ракети и снаряди. Това е много важен момент. И това е критичен момент за това как международната общност ще отговори на иранското предизвикателство. Друг въпрос относно сигурността и мира. Разбира се, конфликта в Близкия изток беше основната тема. Особено тристранната среща между Махмут Абас, Обама и Нетаняхо. 27-те страни също разглеждаха този проблем заедно с Хилари Клинтън. Определено в момента се намираме на много важен етап за продължаване на следващите стъпки. Трябва да разрешим този проблем с Израел и Палестина, разбира се. Трябва да използваме инструментите, които са ни дадени с ООН и с резолюциите. Всички очакваме повече, но дори събирането на двете връждуващи, така да се каже, страни на едно място вече е нещо положително. Държавният секретар Клинтън също допринася много и ще продължи с преговорите следващата седмица. Аз лично се надявам, че най-вероятно ще видим някакъв напредък към 15 октомври. Хилари Клинтън каза, че всички страни трябва да се съсредоточат върху основните залози, основните предизвикателства и върху основните действащи лица, т.е. Израел и Палестина две страни, които биха могли да живеят заедно в мир. Имахме също така четворката за а, Средният изток. Те също участват много активно. И а, показва още веднъж до каква степен всички се опитват да участват в разрешаването на този процес. Най-важното обаче беше да започнем възможно най-бързо преговорите поискахме Израел да замрази допълнително разширяване на заселническите територии, а също така да спре всички провокативни действия в източен Иерусалим. Знаете, че ситуацията в Газа е много трудна. И има спешна нужда от резолюция, особено за да се разрешат коридорите за хуманитарната помощ, а също така и за търговски цели. Европейският съюз е подкрепя напълно усилията на Съединените щати за мир в този район и подкрепя ранното започване на преговори. Всички трябва да направят възможно най-много, за да накараме партньорите в този процес да седнат на една маса и да говорят. Друг основен дебат беше Пакистан разбира се, с Афганистан. Имахме специална среща на приятелите, демократичните приятели на Пакистан. Целта беше да демонстрираме нашата подкрепа за усилията на Пакистан в тази насока, в насоката за борба с тероризма. Пакистан е ключов, има ключова роля в световната борба с тероризма. Така че ние като Европейски съюз и като представители на международната общност се, показахме нашата силна ангажираност към Пакистан, а също така и стремежни да подпомогнем народа да живе, на Пакистан да живее по-добре и да се справи с тероризма. Относно климатичните промени – Та, тези дебати ще продължат и на срещата в Питсбърг на Г-20. Всички световни лидери като че ли показаха, че искат да се сътрудничат, особено имайки предвид бъдещата среща в Копенхаген. Япония също много допринесе с новите си ангажименти. А, Китай и е, също изказа много полезни идеи и евентуално бъдещи ангажименти. И беше казано, че индустриализираните развити държави ще подпомогнат с технически средства по-слабо развитите страни, за да се борят с климатичните промени. Това ще е сума на стойност около 15-20 милиарда евро на година до 2020 но разбира се, това ще стане само ако се стигне до споразумение. Целта е да имаме устойчива световна економика и това трябва да бъде измежду успешните резултати от Копенхаген. Ние трябва да убедим другите да се ангажират на същото ниво като нас. Световната економика е, беше обсъждана надълго и на широко в Питсбърг. Е, въпросът за финансовата регулация беше на първо място в дневния ред. Задачата е тежка, защото възстановяването трябва да бъде устойчиво и е, всъщност да се изкорени кризата и корен, но да се концентрират усилията върху развитието и естествено, че дългосрочното развитие да постигне своите цели. Естествено, естествено, че всичко опира до приложението на мерките на практика и ние като Европейски съюз е, трябва да е, бъдем лидери и е, разбира се, ние трябва да изпълним нашите обещания. Но отвъд тези въпроси, господин председател, имаше и много друга работа, реформа на съвета за сигурност и традиционния въпрос за по-широко представителство. Ние знаем, че това е много важно и продължаваме продължаваме да търсим творчески решения, но едновременно с това е, трябва да искаме конкретен напредък в различни области и заради това аз е, бях е, много насърчена от напредъка по равенството между половете и мисля, че е, трябва целите за развитието на връзките между половете да се развива. И е, имаше и е, закуска, която беше прията от ООН и от Африканския съюз и обяд, на който беше домакиня госпожа Клинтън и среща, която беше председателствана съвместно от президента на Финландия и на Либерия. И миналата година през април, вие си спомните, че аз организирах закуска и също сегашната закуска беше много успешна среща за е, това, че е, се е, е, постигна голям напредък за въпроса за жените, мира и сигурността и е, трябва да се е, търси конкретно приложение на много договори. Е, сега, във връзка с комуникето между Европейския съюз и Латинска Америка, утре, господа членове на тази комисия, аз ще изготвя резултатите от 10 години стратегическо партньорство с Латинска Америка и Карибския басейн и преди следващата среща на държавните глави в Мадрид, която ще се състои, ние подчертаваме целите, които трябва да напъстват нашата стратегия за следващите години. Става въпрос за международни съюзи, които са много важни, за да се справим с международните предизвикателства. Ние трябва да се възползваме от процъфтяващото партньорство, така че целта е да се подчертае на значението, което ние като Европейски съюз отдаваме на работата с, Евро... с Латинска Америка, да се търсят решения на економическата и финансова криза, промяната в климата, сигурността на енергийните доставки, и борба срещу затоплянето на климата. И всъщност в нашите нови отношения ние трябва да отправим ясен сигнал за нашите партньори, за значението, което придаваме на връзките с района и е, това е един от приоритетите на сегашното шведско председателство. Много ви благодаря, господин. бяха предвижвани винаги напред и сега бих искала да попитам доколко обстоятелствата на това сътрудничество се отразяват върху социалните реалности на континента и как стоят нещата с интеграцията. В този смисъл би било добре да направите един малък анализ и да го представите, а именно как то тази спогодба за асоциация е предвижвана по-напред. Аз нямах време да прочета това, което публикува комисията, но мисля, че ние като парламент трябва да бъдем особено удовлетворени. Става дума за финансовите помощи за Латинска Америка и те трябва да се нарекат помощи Хераро-Валнер, Фераро-Валнер защо... и ние сме много доволни като парламент, че това беше един много, много амбициозен и много добър проект и накрая положението е в Хон Хондурас. Госпожо комисар, абстрахирайки се от това, че е, тук е, е нали, че, че следим е, усилията, които прелага е, президента на Коста Рика, все пак мога да посоча, че за нас е необходимо едно мирно решение за Хондурас. Благодаря господин Салафранка, чудесно, спазихте двете минути. Благодаря, господин председател, госпожа Монир. Господин Салафранка има достъп до съобщенията на комисията. Чудесно, аз нямам такъв достъп. Аз първо ще говоря в качеството си на председател на делегацията за Чили утре ще има едно заседание заедно с съвета относно спогодбата за асоцииране и бих искала да попитам къде са приоритетите на комисията и е, кои са най-важните въпроси, е, които ще се обсъждат защита на е, интелектуалната собственост и на индустриалната собственост, след това клаузи за селското стопанство, има още една клауза за иновации и развитие. Заедно с Чили, във връзка с Чили преди две седмици научихте, че Чили реши да приеме японските а, дигитални стандарти за телевизия. Това продължи повече от две години. Каква е оценката на комисията а, в тази връзка? Защо според комисията Чили не възприе европейските стандарти? И сега още нещо. А, вчера Чухме генералния директор Мингарели, който говори за рамковото споразумение с Либия, рамковата спогодба с Либия. Тя покрива почти всички сфери на двустранното сътрудничество и аз имам впечатлението, че тук става дума за чиста спогодба за асоцииране е, това е член 303 от договора. Не знам какво е правното основание. Може би вие ще ни кажете по-добре дали това може да бъде правно основание което да дава възможност парламента да бъде включен по-интензивно. Благодаря, госпожо Мунис. Господин Ламсторф има думата. Искам накратко да ви припомня, че някои детайли, като например телевизионните стандарти и така нататък, това са неща от техническо, а не от политическо естество и за това аз мисля, че не е необходимо да занимаваме госпожа комисара с това. Господин Ламсторф, благодаря госпожо, господин председател, госпожо комисар. Ние като парламент разработихме една препоръка до съвета и тази препоръка е в връзка с Генералната асамблея на ООН. Също така има конкретни предложения за съвета за сигурност и там се посочва, че ние от време на време трябва да имаме постоянни и непостоянни представители, но, както казах, време на основа. Освен това, искаме реформиране на методите на работа на съвета и е, нова дефиниция на органите на ООН. съвета, както знаете, е твърде неединен. Това е една доста фрустрираща история да се отива в Нью-Йорк и да се гледа как е, се провеждат скандали, къв ги там. И а, е, за това ние бихме искали да, попитате, да попитаме какво е вашето мнение, доволна ли сте от положението. Това е едно. Второ, вие говорихте за ГЕА, Gender Equality Architecture Reform, равнопоставеност между половете. И е, трябва да ви кажа, че е, тук се води доста противоречива дискусия. Естествено, съществува Юнифарм, съществува и NFPA, има и е, специфични за жените програми на UNDP. Gender Mainstream е една задача, която обхваща всички области. Просто ние а, смятаме, че създаването на отделна организация, която да се занимава само с тези въпроси, едва ли е най-уместно. И а, последната точка, тук искам да свържа с думите на колегата от групата на социал-демократите. Става дума за а, Либия. Как вие оценявате казаното от господин Мингарали вчера? Господин Луначък има думата за две минути. Госпожа Луначек. Благодаря, господин президент. Госпожо комисар, вие споменахте, че утре ще представите стратегическото партньорство с Латинска Америка. Аз искам да науча някои детайли във връзка с настоящите ни отношения с Латинска Америка, най-вече във връзка с човешките права. Знаем, че ситуацията в Мексико е съвсем драматична ние в Европейския парламент преди две или три години имахме доклад, който имаше за основен предмет положението на жените и също така и въпросът за безнаказаността, която съществува в Мексико. Мене ме интересува какво направихте вие, за да се постигне напредък в борбата с. Е, убийствата на жени и също така с е, високия процент на убийства, които не се преследват в Мексико. И второ, е, какво беше направено от вас във връзка с сътрудничеството за защита на човешките права. Какви, какъв нов напредък е постигнат тук, защото, знаете, съществува заплаха за човешките права от страна на органите на полицията, от страна на различни банди и така нататък. Освен това има множество държави от Латинска Америка, които, за съжаление, не спазват конвенциите за околната среда и за трудовото право. Знаете, че това се изтъква винаги, когато става дума за отношенията с Латинска Америка. Какво е направила комисията за да санкционира нарушенията на тези конвенции, защото те са в основата на отношенията между Латинска Америка и Европа. И след това преговорите за спогодба за свободна търговия с Латинска Америка, в частност с Хондурас, дали продължават тези преговори. В момента законният президент е в бразилското посолство и аз мисля, че Европейския съюз в случая не би трябвало да продължи преговорите. Благодаря на госпожа Луначек. Господин Еткинс за две минути. Благодаря ви, господин председател. Имам три въпроса. Първо, във връзка с Иран какви усилия са направени от представителите на Европейския съюз за работа с Китай и Русия, за да ги обенят, да ги е, е, убедят в очевидната необходимост от това, че трябва да има санкции срещу Иран и то при пълна прозрачност. На второ място, е, има ли общо приемане на резултатите от изборите за президент в Афганистан и ако е така, значи ли това, е, че проучванията, които бяха направени с законността на изборите, или са пренебрегнати, или се приемат и и както вие сама казахте, госпожо комисар, има, това е от ключово значение, защото ако държавата в Афганистан се провали, ние трябва да направим каквото е необходимо, за да продължат нашите усилия, може би и на Съединените щати. И последната ни точка е свързана с Близкия изток. Вие намирате ли някакви доказателства за някаква продуктивна дейност от страна на господин Тони Блеер? Благодаря на господин Еткинс. А сега давам думата на колегата Мейер за две минути. Благодаря ви, госпожо комисар, за вашето изказване. Нашата група внимателно следи е, срещата на държавните глави в ООН с е, голямо внимание и това, което ни направи най-само впечатление, беше изказването на господин Обама. Е, промяната или публичната поправка, която той внесе, е, което е, показва, че международните разговори трябва да бъдат е, многонационални и да се основават на е, международното право. Това е, е промяна в позицията на господин Буш, който остави по-несправедлив и по-несигурен свят, защото под президентството на господин Буш Съединените щати не винаги са спазвали международното право. Тази промяна ме радва. В, за Близкия изток е невъзможно да се мисли, е, че страна, на която е, е подписала международни споразумения, новото правителство да се откаже от поетите ангажименти от предишното правителство. Това направи израелското правителство, това е недопустимо и при това положение не може да се създаде палестинска държава, както беше предвидено по споразуменията от Анаполис. За една секунда искам да се върни към положението в Хондурас. Европейската комисия и съвета свършиха работата си. Уви, нашия парламент, който толкова е, внимава е, къде се нарушават правата на човека и винаги е готов да приеме резолюция, но нашия парламент не прие никаква резолюция, която да осъжда преврата в Хондурас. И може би е важно е, да стреляме по-точно. Искам все пак да чуя и вашето мнение, защото всъщност Е, е, през юни в Бразилия беше казано, че трябва 10 дена, за да се е, е, реши проблема. Значи ли това, че след 10 дена ще има опит за окупация на посолството на Бразилия? Е, знаете какво може да проистече от това. Друга седмица Ернесто Ереес, който е член на гражданската съпротива, ще дойде в парламента и бих искал и вие да го приемете. А сега е, да, вие просрочихте времето си. Господин Пьотеринг. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Фареро Валнер, споделяте ли мнението, че ако няма мир в Близкия изток между Израел и Палестина, това ще има сериозни последици за нашите отношения с арабския свят и също така а, за диалога между културите. Това е един въпрос, който е свързан с решаване на проблема между Израел и Палестина. Това са две самостоятелни независими държави и разглеждането на този въпрос като предпоставка за мирните отношения между арабския и ислямския свят. А, а, това е едно. Второ, можете ли да кажете нещо повече? Какво прави ООН във връзка с мирния процес в Близкия изток? Вие чухте колегата Салафранка, аз малко закъснях и за това моля да ме извините, ако повтарям нещо. Имаше една резолюция на ООН и аз искам да кажа изрично, че ако някой е поел задължение да се придържа към правото, и това не се прави, то тогава на това нещо трябва да се покаже, да му се даде израз по някакъв начин. Добре, с това приключвам първия кръг от дискусията и искам да помоля комисар Берар Валднер да отговори на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Зададохте толкова много въпроси за целия свят. Ще се опитам да отговоря, поне на повечето. На първия въпрос на господин Салафранка за Иран. Да, мисля, че се водят достатъчно преговори. Имаме а, на ниво Г8, на ниво Г20. А, въпросът с Иран определено е един от приоритетите в дневният ни ред. Въпросът беше какво правим а, в момента. Отговорът е, че имаме двустранен подход. А, и ще има отново заседание в Женева на 1 октомври. Знаете също така, че американската администрация каза, ако иранците а, решат да приемат подадената ръка, както те го нарекоха, в такъв случай а, ще, ще може да се проведе диалог. И така както казах вече, за съжаление все още а, не всичко е блестящо. Знаете, Иран а, също каза, че има друг, друга, друг завод за преработка и обогатяване на уран. Тоест, докато водим нашия диалог, може би ще бъде добре да засилим все пак и санкциите, защото явно само с добро не става. И дори и президентът Медведев каза, че, цитирам, ще трябва да имаме по-силна позиция. Не може просто да се води диалог. Но със сигурност няма да бъдем безкрайно търпеливи, за да водим такъв диалог. Това, което мога да кажа за иранския въпрос – Втори въпрос беше за Латинска Америка. Нека да кажем, че с Латинска Америка вече имаме 10 години засилено партньорство. Щастлива съм да, че съм присъствала на тези години партньорство. Разбира се, аз не мога да ви дам абсолютно всички детайли от е, комуникето, за което говорихме. Разбира се, то беше прието в комисията. Едно нещо е сигурно. Ще имаме още по-задълбочен начин да работим с Латинска Америка. Постигнали сме много. Сега бихме желали да имаме още по-добър политически диалог, дори и по различните браншови, секториални въпроси, например енергетика, климатични промени. И също ще се опитаме да създадем, поне се надяваме да създадем специална фундация, така да се каже, на срещата на върха в Мадрид и да имаме специфични инструменти, специфични улесняващи инструменти и фондове за осъществяване на нашите проекти, било то в енергетиката, било в климатичните промени и така нататък. Но, моля ви, не мога да вляза в повече детайли тук, защото иначе просто няма да има смисъл да се обявяват и допълнителни пресконференции. Да, журналистите са тук. Ако това беше затворена сесия, нямаше да а, има нужда да, да се ограничавам, но все пак а, за сега това ще кажа. Относно Хондурас. Всички имаме усещането, че при всичко, което се случи и каквото и да се случи за напред, единственото решение е добър диалог в Сан Хосе и предложението на Оскар Хариас. Защото може евентуално да има избори, но трябва да ги приемем. Това ще стане само ако имаме положителен резултат от диалога. имаме една нова ситуация, при която президентът Селая е в бразилското посолство и нещата станаха само още по-сложни. Ние, като Европейски съюз, сме солидарни с него и с тези, които искат да отзоват своите посланници, но не става така. Трябва да имаме специална среща относно Хондурас и да видим кое е важно. А мисля, че това, което е важно, е да подкрепим Хосе Ариас да направи така, че диалога в Сан Хосе да доведе до някакви резултати. Относно Чили. Мисля, че... Да, ние работим в Асоциация за развитие и иновации, както я наричаме, и тя почти е приключила. Е, това споразумение се съсредоточаваме основно върху е, енергетиката, обновяемите източници и образованието. И е, по този начин ние се опитваме, че близостта на връзката е фактическа и можем да направим много неща с Чили. Е, Чили все повече и повече се доближава до нас и те е, го виждат и те също се стремят към това и се опитваме да им дадем каквото можем. Ние се надяваме, че в навечерието на подписването на споразумение между Чили и Европейската инвестиционна банка също ще се намери решение. По европейските телевизионни стандарти трябва да кажа, че за съжаление загубихме срещу Бразилия. Ние доста поработихме и е, аз настоявах да се работи с различни страни, е, с президента, с е, министъра на външните работи и защо с ресорния министър, но ние знаем, че стандартите са близки до бразилските и до японските. Бразилия работи активно в тази област и в крайна сметка Чили избра регионално решение. Така че за нас резултата не е забележителен. За Либия. Искам да ви кажа първо, че Либия е единствената страна, където нямаме каквото и да било споразумение, какъвто и да било договор. И аз помещах и в крайна сметка българските медици и палестинския лекар бяха освободени. Аз насочих, аз настоях пред е, е, съвета да имаме е, правомощия и да започнем да преговаряме. И за нас ключова цел е да приобщим Либия в работата по много въпроси и да започне по-съществен политически диалог, сътрудничество и най-вече сътрудничество във връзка с страните на юг от Африка много е трудно да се постигне споразумение по реадмисия. Точно това искаме да видим на лице и е, виждаме, че по въпроса е, за беженците все още има ограничения. Колкото до правното е, основание, мисля, че е твърде рано да се каже какво ще бъде то и в края на, договор, на преговорите ще зависи от съществото на самото споразумение. Ние ще направим предложение, което трябва да се обсъди и да се приеме от съвета и именно в е, е този контекст, естествено, ако Лисабонския договор бъде ратифициран, за момента ние знаем, че въпроса за бежанците и е, споразумението за реадмисия е, ни затрудняват живота, но по останалите въпроси преговорите текат доста добре. Колкото до реформата на съвета за сигурност, е, това, което каза граф Ламсдорф, Естествено, ние знаем. Това си остава един от, едно от затрудненията, на което търсим решения и в съвета, поне според мен, в рамките на съвета все още няма съвместна позиция. Аз мисля, че позицията на страните членки не се е развила. Единственото нещо, което е на лице, Единственото е, че всички държави членки приемат, че трябва да има по-широко представителство. Е, е, в, е, Г20 виждаме, че има някакво съгласие. Това не е достатъчно. Това не е достатъчно. Много страни се чувстват изключени и е, недостатъчно добре представени. Втория въпрос във връзка с е, жените. Лично аз е, съм е, работила с е, Мегиро, е, с, заместния, с е, първия заместник, председател и така нататък. Всичко зависи от личността. Всичко зависи от това каква личност ще бъде представена в дадена структура. Защото сега ние искаме 80-20 е, да се прилага по-добре и другите резолюции да се прилагат. И особено по въпроса за решения след конфликти и дори е, по преговори. Къде е, са жените преговарящи? Има ли такива? Примерно в Африка, в Руанда, повече от 50%, даже мисля, че 50% от парламента, членовете на парламента са жени. След конфликта са разбрали, че трябва да се включат и жени. Ние сме помагали на жени за изграждане на капацитет, на административен капацитет. Някои е, държави членки са го направили. Аз като външен министр съм го правила и се радвам, че сега има жени, които са придобили такъв е, капацитет. Аз не съм против тази структура, до толкова до толкова е, координира всички останали. Това е най-важното. Сега, речта на Кадафи. Трябва ли да ви отговарям? Благодаря ви. Госпожа Луначек за Мексико. С Мексико е, ние имаме дългосрочен политически диалог, диалог по правата на човека – това е важно. И ние винаги сме говорили е, за е, женските въпроси, за безнаказаността. Мексико е направило много. Ние работихме с тяхното Министерство на правосъдието е, за подобряване на работата на полицията така че поне сме придружавали процеса много отблизо, но за съжаление все още има голяма доза безнаказаност. Въпросът е много труден. Ние непрекъснато чуваме от мексиканците, особено по границата, където има престъпност, незаконна търговия с наркотици и Мексико се бори срещу престъпността, свързана с наркотиците. Борбата е истинска, не е лесна във връзка с правата на човека. А, ние винаги сме се занимавали с ответниците и сега се а, търси а, финансиране за защитниците на правата на човека. С, а, ние както трябва трябва да има постоянно задаване на въпроси, постоянен диалог. И както в Централна Америка, това е един от ключовите въпроси, по които дори може да се преговаря. Ние сме постигнали нещо, но далеч не всичко. За Централна Америка и Хондурас ние искаме, разбира се, да постигнем финализиране на нашите преговори с Централна Америка, колкото се може по-бързо. Въпросът е, когато се реши въпроса с бананите в Женева, нашия комисар по търговията, в края на края ще се постигне положителен резултат. И едва тогава ще се постави отново въпроса за Хондурас. Трябва да видим какви са възможностите за постигане на решения. Съвета още не е взел решение. Хондурас изобщо да го няма или да има някаква друга прагматична позиция, примерно като бивш член, който се приема от настоящото правителство, да бъде на място по технически въпроси, но все още въпросът не е на масата. За Иран, мисля, че вече отговорих беше същия въпрос, който ми беше зададен преди. Правят се усилия за да се приобщи Русия и Китай към това усещане. Още не сме го постигнали и, както казах, сега е време за диалог и после ще видим има ли шанс да се постигне нещо за Афганистан и Пакистан. Изборите все още не са напълно прияти. Важното е, че първо имаше наблюдатели на изборите. Аз трябваше да предприема това при много трудни обстоятелства. Вашия бивш колега, генерал Морион, е, беше там и аз много се гордеех с това, но едновременно с това е, съвсем естествено имаше нарушения. И за това ние настояхме пред Афганистан поне е, да е, направят собствена оценка, което означава да има е, комисия за жалби по изборите и избирателна комисия. И първата комисия трябва да се произнесе по всяка жалба, която е регистрирана. Работим по процеса, но още не сме го приключили и тогава ще вземем решение дали приемаме резултатите от работата на тази комисия по жалбите. Трябва да видим как ще работим и с афганистанското правителство. Това е следващия важен въпрос по стратегията. Как може да се укрепи тази стратегия, да се подобри това? Знаем, че има нов документ, който се изготвя от съвета и комисията за Афганистан да се работи повече с новоизбраното правителство, как да се спре производство на наркотици, на опиум, административен капацитет, изграждане на държавни органи и така нататък. А за Пакистан, за Пакистан е, съвсем основателно вие казахте и аз казах, че Пакистан е една от ключовите страни, ние наблюдавахме изборите там. Господин Ал Галален беше главен наблюдаващ, също при много трудни обстоятелства. Това беше много важно, защото сега има демократично избрано правителство, което се опитва да направи каквото може. Мисля, че работят доста успешно е, за районите, където има талибани. Трябва да ги подкрепим всячески, за да има устойчиво развитие. Ние в комисията правим максималното и мога да ви кажа, че ще продължим да го правим по всички въпроси, където това е абсолютно необходимо, като образование, изграждане на административен капацитет. Това е много важно във всички страни. Държавни органи, система за здравеопазване, развитие на селските райони – Мога само да ви кажа, че като комисар за външните връзки на Европейския съюз, вие виждате е, какво ми липсва недостатъчно фондове, недостатъчно финансиране и за в бъдеще ще трябва да мислим за фондове. За момент още много рано, но е важно да се подчертае. Е, за Близкия изток като цяло вие лично споменахте Тони Блеер. Аз мога да ви кажа, че аз подкрепям офиса на Тони Блеер и неговата работа, защото економическата част, която той върши, това са му правомощията, е много важна. И вие знаете какво е необходимо за това. Аз го знам, защото ние сме в постоянен контакт с него и с неговия офис и с нашите колеги, които работят по същите въпроси искаме проектите да се развиват и е, изобщо достъпа да се подобрява. Това, това е много трудна, подробна работа и аз трябва да ви кажа, че поне нещо се постигна. Имаме 7% растеж на западния бряг и показваме на палестинците, че има някакъв шанс – ако, разбира се, те се опитат да се справят с липсата на сигурност и в полза на економическото развитие. Естествено, че това е шанс, шанс за населението да подкрепи президента Махмут Абас и да му даде възможност да действа. Да, Хер Пьотеринг. Сега ще говори на немски. Може, мога ли да кажа на немски, че е, сте напълно права. Всъщност, мога ли да кажа на господин Петерин, че е абсолютно прав, че като няма мир, то тогава не може да се гарантира диалог между арабските култури и нас, а също така и в целия близък изток, във всички сфери. И за това е абсолютно необходимо ние да продължим в тази насока. Правим го от 15 години и повече, но трябва да продължим да правим всичко възможно. Първо да доведем двете страни до маста за преговори. Знам колко е трудно, знаем също така, че е, политиката е, за е, населване на тези райони продължава и е, Просто а, няма а, постигнато споразумение за спиране на тази политика. Знам, че Америка продължава да полага усилия. Знам, че сенатор Мичел е отново в този район и че се правят опити да се намери решение, което да доведе двете страни на масата за преговори. Вероятно това ще бъде 15 октомври или някоя дата около тази. А, но ние като квартет и а, вие видяхте това а, в а, декларацията на а, четворката на квартета за близки изток, че е отразено. Но резолюциите на ООН не са само тези, които са посочени в доклада на квартета за близки изток. Има и други резолюции, и е, трябва да кажа, че в тях е казано всичко. В крайна сметка става дума за това да се използва инерцията, да се използва подема, е, който идва от новата американска администрация. И това казваме на израелците, казваме го и на президента Абас. Благодаря, господин президент. Е, Благодаря, госпожо комисар. Бяхте много точна и кратка. И настоявам за втория кръг дебати. Моля ви, придържайте се към отпуснатото ви време за изказване, за да можем да зададем максимално въпроси, защото виждате времето за отговор зависи от броя на въпросите. А сега Давам думата на господин. Благодаря, госпожо комисар, благодаря ви най-сърдечно за това, което казахте за Пакистан. Важно е ние да продължим е, оперативно да наблюдаваме тази страна и е, да преследваме една по-пълна програма, особено след изборите е, и да постигнем споразумение за укрепване на демократичните структури и в бъдеще. За мен това е изключително важно. Във връзка с Афганистан се питам дали колегата Морион при още по-тежки обстоятелства, при които аз бях миналата година в а, Пакистан, да а, наблюдава изборите така, че да можем да имаме а, точни сведения за тяхното качество. Аз нямам още окончателно мнение. Какво е вашето мнение? Това би ме интересувало. И сега една друга тема от нашето съседство. Е, от известно време ние водим е, преговори с Украина за нова спогодба и както всички знаем, в е, началото на следващата година ще има избори и след това всичко ще се концентрира върху тях. Дали в тази година може да се очаква ние да приключим преговорите с тази страна и изобщо на, на каква степен напредък се намират тези преговори? Благодаря. Спазихте регламента, господин Ралчек. Но аз също искам да посоча, че а, е, приключвам а, е, списъка с а, е, изказващите се. Ако други желаят да вземат думата, моля. Госпожо комисар, имам два кратки въпроса. Първия относно Иран. Вие вече казахте, че от една страна искаме да поддържаме диалога, но от друга страна имаме проблеми, свързани с различните ракети, които бяха изстреляни, също така и с обогатяването на уран. Страхувам се, че през следващите седмици ще говорим само за санкции и като че ли няма да се сръчим върху гражданското общество и ще го оставим на страна. Нека да не забравяме, че то съществува в Иран. И вторият ми въпрос засяга отношенията между Турция и Армения. Бихте ли направили някакъв коментар? Какво правим? Можем ли да направим нещо повече? Благодаря. Благодаря, господин Ролчик. А сега господин Келам. Благодаря. Госпожо комисар, споделям вашата загриженост относно тревожните новини, идващи от Иран. През изминалите дни международната преса беше е, <laughs> цинична направо относно контролите и развитието на диалога с Иран. Не говорим все още за конкретни санкции, но поне за сега, като че ли режимът в Иран показва, че те водят, а ние просто сме принудени да отреагираме. Има ли възможност, питам аз, за в бъдеще да се изправим пред нова ситуация? Иран, снабден с оръжие за масово унищожаване, а също и с различни снаряди. И в такъв случай как ние ще реагираме? И втората опция, евентуално малко по-позитивна – Нека да не забравяме, преди 20 години никой не беше готов да повярва, че Съветския съюз ще се разпадне. Но това се случи. А тази годишните демонстрации показват, че е, режимът в Иран е много уязвим. И тук се обръщам към колегата Ролчек. Какво ще направим към... за иранското гражданско общество? Дали не трябва да го подкрепим повече с някакви положителни надежди? Благодаря. А сега госпожа Боцкорт. Благодаря. Америка, делегация в благодаря. Като председател на делегация от Централна Америка, мога ли да задам един въпрос във връзка с Хондурас? Аз бих искала да науча, защото в крайна сметка става дума за една краткосрочна и дългосрочна стратегия. Какво конкретно се прави там? Винаги се показват кадри по телевизията, е, също така цензура на пресата, недоволство сред населението. И въпросът ми е следния. Вие говорихте е, за посланиците, които са отишли, след това не, е след това технически представител е, при, по отношение на спогодбата за асоцииране, обаче това, което не чух е как тази спогодба за асоцииране ще се използва като средство за натиск, за да може тук да се намери краткосрочно решение и е, да се помогне на президента Ариас. И е, да се запази този натиск при преговорите, които той води. Аз бих искала да чуя нещо повече от вас в тази връзка. Благодаря. Благодаря. Благодаря. А сега господин Брок, Елмар Брок, две минути. Госпожо комисар, позволете ми да ви задам два кратки въпроса. Първо, Афганистан. Това е въпрос, който вълнува всички ни особено във връзка с проблемите с изборите там. Това като че ли очертава границите на целите, които ние сме си поставили. Първоначалните цели бяха да се отиде в Афганистан и да се обезвреди Алкайда, а всички останали цели бяха поставени по-късно. И дали не си струва да премислим още веднъж тази ситуация, да видим какви са тези цели и да приключим цялата тази история. Второ, ние е, имаме едно интересно развитие е, по отношение на въоръжаването е, ракетите е, между е, Русия и е, Штатите, що се отнася ви нали, до ракетния щит, е, Полша, Чехия и така нататък. Аз е, искам да посоча, че а, непосредствения натиск върху НАТО не е толкова а, голям. Дали това има някакви последици за политиката на съседство на Европейския съюз и възможностите а, да се обсъди с тези страни този въпрос, така че да се а, получи крайна сметка по-голямо разбиране от Русия, да спечелим по-голямо разбиране от Русия. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Брок. Да, думата на колегата Вандал. Благод... Бих искал да питам комисаря въпрос за Иран. Подиграваха с нас години наред. Иран работи по е, ядрено съоръжение. Имаме изключително много доказателства за това. Ние говорим за различни, специфи... за различни санкции, но какво по-специфично можем да направим? Ние трябва да помогнем на палестинците да имат нормален живот и борбата с тероризма е свързан с това именно съвременните палестинци и израелци да се справят с съвременния терорист. Какво може Европейския съюз да направи? В Хондурас избрания президент пръв изпълняващия длъжността президент пръв направи, наруши Конституцията, но това не значи, че трябва да има преврат срещу него. И за това искам да ви попитам какво е вашето мнение за следваща крачка. Благодаря ви. Колегата Кирле Нилсен. Благодаря ви. Един въпрос, който все още не беше повдигнат. Анкетната комисия на ООН, която се води от Ричард Олстоп и която е, предложи е, своя доклад за събитията през януари 2009 година в Газа. Е, действия, които могат да бъдат тъждествени с военни, престъп... военни престъпления и при някои обстоятелства престъпления срещу човечеството беше, е, бяха извършени от въоръжените сили на Израел и се иска независима анкета е, по тези нарушения и след 6 месеца да бъдат изтъкнати резултатите от тези изследвания и съответното преследване, което е, израелската държава може да предприеме срещу извършителите на военни престъпления. Отново е, се говори за нарушение на правата на човека от Израел, е, да се сложи край на обсадата на Газа и да бъдат освободени е, затворниците и особено децата затворници, както и членовете на Палестинския законодателен съвет. Знаем какво е направено в хуманитарен план от Европейски съюз, за да бъдат облегчени страданията на палестинското население. Въпросът ми, госпожо комисар, е какво направи Европейски съюз в рамките на връзките си с израелските власти, за да може те да се съобразят с очакванията на анкетната комисия комисия на ООН. Съвета ще се самосъзирали с този доклад, надяваме се да го направи, за да може най-после да наблюдаваме началото на края на ерата на безнаказаността. Благодаря ви. Благодаря ви. А, това е край на втория. Последен, колегата Ван Орден, последен въпрос от втория тур на въпросите. To... Uh, благодаря, господин председател. Добре дошла на госпожа комисаря. И чувам положителни неща в трансатлантическите отношения. Но аз ще задам съвсем друг въпрос за Шри-Ланка. Шри-Ланка минава през много тежък период, след като бяха премахнати терористичния период. И искам да попитам какво точно се прави от тамошното правителство, най-вече относно регионите, където преди властваха тамунските тигри. И нека също така да видим какво става с тези лагери, които преместват, е, къде са премествани хора, най-вече от районите на тигрите на Таму. Как да направим така, че Шри-Ланка да върви към демокрация. Защото вместо да виждаме такъв процес, виждаме само задълбочаване на проблемите. И определено мисля, че поне за сега трябва да, да окажем повече помощ но проблемът е, опасността е да не да нарушим, да не разбием всъщност отношенията на Шри-Ланка с западните демокрации. Та, господин, госпожо комисар, как да се занимаваме с този въпрос, но по по-положителен и продуктивен начин? Благодаря. Parola... Благодаря, господин Ван Орден. А сега давам думата на госпожа комисария, за да отговори на втори кръг въпроси. Благодаря. Що се отнася до методиката, аз мисля, че генерал Морионт е, ще се опита да използва същата методика, която е обичайна. Ние всички знаехме, че ще бъде много трудно, най-вече в южната и в източната част. Това беше още от самото начало ясно и ние имаме, е, освен това, е, доста афга, афганци, които бяха обучени допълнително и които използвахме. Но въпреки това участието в изборите в южната и източната част на страната беше изключително слабо. В, на западната част страна, на страната участието в изборите беше значително по-голямо и установихме, че имаше изключително много нарушения. Аз мисля, че то беше очевидно и това, което беше възможно тогава беше само афганците гражданите да осъзнаят, че това са техните собствени избори и а, това, което самите те са приели като закон, да го прилагат на практика. Това е което искахме от тях. Това беше искането на генерал Морион, а именно <clears throat> тези избори а, да се проведат и да се вземат предвид всички жалби във връзка с честността на изборите. И сега ние не можахме да установим, да прием със сигурност дали на първия кръг е спечелил Карзай, дали ще има втори кръг на изборите или че ще се направи опит в някаква форма да се постигне споразумение с правителството. Има идеи, но нищо повече от идеи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 сега, открито става въпроса дали президента Карзай ще работи заедно с премиера Абдула. Аз повече от това не мога да кажа. Аз бях много силно включена в, това, в този процес, бях в контакт с тях. Аз мисля, че трябва да се опитаме тази методика да се прилага колкото може по-пълно по вторият опит. Мога да кажа, че преди два дни, когато още бях бях в Нью Йорк, аз имах една среща на тройката Европейския съюз Украина. Говори се за следващи преговори и тук мога да ви кажа, че въпросът свързан с спогодбата за свободна търговия със сигурност няма да се приключи до края на тази година. Аз не вярвам това, въпреки че Украина желая това но ние може би е, ще трябва да приемем политическата част е, до тогава. Е, има среща на върха преди коледа и за това има натиски върху двете страни да работят по-бързо сега. Тук имате а, право дали преди изборите могат да се а, приемат по-значителни реформи от парламента. Аз мисля, че това е по-скоро невероятно и а, смятам, че украинците осъзнават какви са реалностите по въпроса за гражданското общество в Иран. Нека да кажа, господин Роджек, че да, ние наистина се опитваме да поддържаме възможно най-добре диалог с гражданското общество на Иран но се опитваме да се сръточим върху неделикатните области, така да се каже, къд, например наркотиците, бежанците, където е възможно да се сътрудничим. Разбира се, има и други проекти. Знаем, да, че, се, че също така има напредък по други точки, като медиите и телевизиите, например създаването на телевизионна страница на Фарси – а също така обмяна на студенти по програмата Erasmus Mundus. Това също е много важно. И разбира се, също посещенията на журналисти и, и сътрудничество с а, участници, представители на гражданското общество в недържавните структури. Но относно въпроса на господин Келъм. Да, знаете, че генералният директор на нашата генерална дирекция вече се опитва да. вече работи по въпроса и се опитва да направи всичко възможно, но това все още са трудни въпроси. По въпроса за Турция и Армения, много се радваме да видим, че има едно подобрение на ситуацията. Има първи дипломатически обмени, преговори, споразумения но разбира се, те трябва да бъдат и ратифицирани. Мога само да кажа, че това, което е подписано на, на хартия, все още не е влязло в действие, но това вече е голяма стъпка напред. Водихме разговори с Армения, с също така азербайджанските представители, министра на външните им работи и говорихме за проблема за Нагорни Карабах и конфликта между Армения и Азербайджан. Това е което мога да ви кажа сега, няма да влизам в повече детайли. Относно Иран пак. Господин Келъм. Да, до сега Иран винаги е водил пред нас, ние само трябваше да реагираме. Но без едни демократични избори много трудно ще се направи каквото и да било. Вие знаете колко е трудно да се проведат истински избори в Иран. Но мисля, че сега трябва да дадем шанс на диалога. Всички ще бъдем доволни да видим някакъв положителен резултат, въпреки че той ще дойде най-вероятно много бавно. Първо, трябва да видим какви ще са отговорите от иранците. От една страна, те са бавни и общи, но едновременно с това имаме и по-голямо ангажиране от страна на Америка, с много по-различно начин аспект спрямо това, което до сега се прилагаше като политика от страна на Америка. Това е вече важна стъпка напред. Нека да видим какво ще донесат тези нови преговори. Вярно е, както вече казахме, че няма да имаме вечно търпение. Но нека все пак да имаме такова. Вярно, ако решим да, да изберем санкциите, трябва да видим какви точно санкции ще наложим, дали ще бъде налагане на визови ограничения. Трябва да сме готови и разбира се, ние мислим вече по въпроса, но дайте ни възможност да започнем да гледаме резултатите на практика на нашата политика и да видим дали наистина няма да има никакъв резултат. Относно това демонстрационно шоу, мисля, че може би вие знаете по-добре от мен как се случват тези неща и какво може да се направи под голям натиск. Знаете колко е деликатна ситуацията. И не мога да кажа как, до какви точно разлики ще доведат от събитията в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Но нека да се надяваме за демокрация. За Хондурас какво конкретно може да се направи с, с споразумението за асоцииране с, с Хондурас? Няма достатъчно няма достатъчен натиск за всички централноамерикански страни, Коста Рика, но и всички останали искат да има такова споразумение. Отговарям на нашия испански колега. Е, за момента трябва да се реши въпроса с бананите. Въпрос на търговия. Въпросът е труден. Вчера и е, е, завчера са се водили преговори с, с страните от Централна Америка, в последствие е, с Латинска Америка и с Панама. Въпросът не е лесен, е, въпроси е с чеките възниква и заради това е, отговорен служител летя до Вашингтон. Това е въпрос на търговия, но играе важна роля. И политическия въпрос се връща към нас. Ако въпроса с е, бананите се реши, какво да се прави? Казах, че има различни възможности, които можем да обмислим. Евентуално Хондурас да се включи. Другото е по-прагматично решение е, да има споразумение между двете различни правителства, двете различни части, но трябва специална среща за този въпрос. Господин Брок. Що се отнася до Афганистан? Аз мисля, че идеята, така да се каже, е, да бъдат разделени талибаните, точно е, в тази стара посока върви. Ние искаме да се борим с талибаните и то с е, екстремистите сред тях. Това беше първоначалната идея. Същевременно аз смятам, че в момента няма да е възможно и няма да е правилно да се отеглим от Афганистан. В момента ситуацията е изключително сложна. След изборите е, ще е, бъде може би още по-сложна, защото на 100% не можем да кажем какви ще бъдат резултатите от е, изборите и аз мога да посоча, че трябва да действаме още по-координирано в международната общност и в Европейския съюз, за да можем да стабилизираме тази страна и тук повече от преди трябва да се обърне внимание не толкова на военните аспекти, колкото на гражданските аспекти. И гражданските аспекти, е, които ние отчитаме, но другите партньори не толкова. И те сега виждат, е, че те са особено важни. И накрая, що се отнася до разоръжаването, аз е, трябва да посоча, че все още нямам крайно положителни изводи по отношение на политиката на съседство. Виждам някакви наченки на положително развитие в разоръжаването между САЩ и Русия, но тук бих пожелала да бъде създадено доверие, доверие, което да даде положителни плодове и за нас. Сега на, за санкциите какви санкции, може би повече е, забрани на визи. Мисли и по други варианти. За сега не мога да ви кажа нещо повече. Трябва да се борим срещу тероризма, това е ясно, но палестинците е, под ръководство на президента Абас, те видяха, че се опитват да свършат положителна работа. Винаги може да се направи нещо повече, но е много важно днес това да се предаде и на израелската страна да се спре край на заселванията. Точно това е необходимо, за да се постигне мир в Близкия изток, както каза господин Пьотеринг. Да, аз позелая и за въпроса за Хондурас. Аз мисля, че избори да трябва да има избори, прави сте, че изборите могат да са вариант, обаче при какви условия? Е, международната общност още мисли по този въпрос, както и Европейския съюз. Оскар Ариас е, трябва да постигне споразумение е, по всички критерии за... и това е изходи за двете страни, но за съжаление един път едната страна, друга, път другата страна отказва диалога така че още няма резултат. Ние няма да, обс... да наблюдаваме тези избори, това вече е ясен. Сега доклада ще бъде обсъждан в Комисията по човешките права в Женева. Естествено, че ние подчертаваме, е, че е много важно да има мерки, за да има отчетност за извършените действия и всички нарушения във връзка с е, нарушението на човешките права. Това е позицията на Европейския съюз. Последният въпрос беше за Шри-Ланка. Искам да ви кажа, господин Ван Орден, първо ние работихме с Шри-Ланка, ние непрекъснато работим с Шри-Ланка. Не сме спирали хуманитарната помощ. Продължавам да работим по АДПС е, и е, утре след ще се срещна с брата на президента, за да видим дали можем да работим съвместно. Но едновременно с това ние трябва да сме сигурни, че човешките е, права и хуманитарното право не винаги се спазва. Това е ясно и за това е, независима анкета е, вече посочи това, и, но все пак ние не представаме да се надяваме, че ще има по-конструктивно отношение и ние трябва да видим и фактите. Аз толкова съм се опитвала да направя нещо за Шри-Ланка, обаче много често не ме чуваха. Не ме е, чуваха е, в е, комитета на съпредседателите. Благодаря ви. А сега преминаваме към последните изказвания. ако обичате, да ме извините, но все пак нека да ограничим времето за изказване от, до минута, минута и половина. Благодаря. Един въпрос е, към комисарката. Вие говорите е, за значението на стратегическото партньорство между Европейския съюз и Латинска Америка. Е, ние знаем, че Латинска Америка не е еднороден континент. Там има различни страни, правителства, режими. Ако кажа само Венецуела на Хюго Чавес, да въпросът ми е до каква степен този факт ще се вземе под внимание, когато се изготвя новата бъдеща стратегия за сътрудничество с Латинска Америка. Аз знам, че вие сега не можете да направите задълбочен анализ, но все пак някакъв коментар, все пак някакъв коментар ще бъде високо оценен. Обиолс има думата. Връзките към, с Латинска Америка, аз мисля, че балансът е положителен. Добрата роля, която вие изиграхте като комисар, следва да получи признание, но искам съвсем накратко да хвърля поглед върху последните години. От е, този поглед е видно, че е, имаме спогодба за асоцииране с Мексико и Чили и тези спогодби работят е, добре, обаче има три. Е, кръга преговори с а, м, субрегионални а, органи, които а, напредват много бавно. Според мен е, това а, създава доста голяма загриженост. Методът се базира на стратегически анализ и този анализ е насочен към постигане на по-добра подрегионална интеграция, но понякога е, тези стратегически методи е, като че ли не дават необходимия резултат. Те са е, по-скоро за това да съпъстват нашата работа, а не да пречат. И тук би следвало нещата да се обмислят по нов начин. Аз обаче искам да чуя вашето лично мнение. Не смятате ли, че е дошъл момента, в който трябва да приложим друг подход? Благодаря. Госпожа Орлаки за минута и половина. Господин, извинете. Благодаря. Благодаря на госпожа Ферер Валнер за това, че е тук. А имам два въпроса. Първи е относно разоръжаването. Бихте ли ни казали малко повече по този въпрос? И какво беше казано там по този въпрос в Обединените нации? Вторият въпрос е за Афганистан. Казахте, че проблема с правителството е много сериозен. Въпросът ми е, вие сигурно си давате сметка, че а, в, в, правителствените среди там царува корупция и че има три основни личности братът на президента, бившият министр на отбраната и бившият генерал Достум, които, колкото знаем, са много замесени във всички тези корупционни среди. А ние от наша страна пращаме нашите войници там, те рискуват живота си. Какво ще направите по този въпрос? Благодаря, господин Арлакин. Давам думата на господин Танък. Искам само съвсем накратко да се върна на отношенията Турция-Армения. Доколкото знам, арменският посланник е много разтревожен заради блокаж, който се прави в Турция на този процес. Надявам се да има някакво разблокиране и да се постигне някакъв процес на сигурност в Кавказския район за напред. Какво, какво друго би могло да се направи? за да се подобрят за да се подобри ситуацията, да има по-добро гражданско общество. Има представители както на американската страна, така и на други в Нагорни Карабах, но не можем просто да парадираме, че правим кой знае какво. Надявам се да имаме повече конкретни мерки за стабилизиране на района. И върнах се от Крим преди няколко дни и мога да ви кажа, че руснаците едва ли не доминират всичко от там и е много вероятно да има и други актьори, които да се намесят и, и да запълнят недостатъците на, на европейското присъствие. Мисля, че това е, е област с голям потенциал за бъдещи конфликти и нашите преговори с този район напредват много бавно. Какво мислите въобще за Южна Азия като цяло и за отношенията ни с страните там? Благодаря. Благодаря, господин Танок. Господин Лузик, за минута и половина.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 не виждам обаче какво е вашето принципно отношение, по отношение към преврата от вашия отговор. Какво е становището на Европейския съюз по преврата? Осъжда ли Европейския съюз този преврат и ако да, ще има ли резолюция на Европейския съюз за това? Ако няма, защо? Говори се за мерки, които обаче според мен са доста половинчати. Европейския съюз има възможности, има възможност например, за отзоваване на а, хондураски дипломати, ли са за това? Ако не, защо? И последния въпрос – всички програми, които а, са подкрепени от а, държавни органи, а, които са подкрепили а, преврата, а, тези програми а, замразени ли са или а, не, и ако не, защо? Благодаря, госпожо Лезинг. Господин Байгел има думата за минута и половина. Уважаема госпожо комисар, уважаеми членове на парламента, Словенският е сложен език, но все пак европейски език. Разбираем европейски език. Утре в парламента ще има посещение а, от представители на различни европейски нации. А, ще разговарят с нас парламентаристите. В Европа има още нарешени въпроси във връзка с малцинствата. Утре ще дойдат словените от Каринтия а, при нас, които ще имат среща с нас. Какво можем да им обещаем? Какво можем ние като парламент да направим за тях? Какво може комисията да направи за тях? Така че да се вземат предвид на правата на словенските малцинства в Австрия, защото те очакват нещо от нас, иначе няма за какво да идват в Брюксел. Благодаря ви. Благодаря. Господин Вайгл. И последният изказващ се в този кръг от дискусията е господин Валики за минута и половина. Благодаря, господин председател. Госпожо Ферор Валднер, аз е, искам първо да ви изразя поздравленията си за това, че дойдохте при нас. Е, вие правите винаги тези срещи с много убеждение и с много енергия. Сега темата Иран. Един съвсем конкретен въпрос. Искам е, само да е, чуя от вас, че ако не се получи диалог, бихте ли могли да ни кажете какви санкции се обмислят? И аз съвсем не искам да говоря за ролята на Русия и Китай. Вие казахте вече вашето мнение по това, но искам да чуя вашето мнение, дори да не сте в съвета за сигурност, каква е ролята на Индия във връзка с санкциите? И втори кратък въпрос е, във връзка с е, международното пиратство, най-вече в е, Индийския океан. Знаете много добре проблема. Моя въпрос, независимо от конкретните мерки на държавите членки, каква информация имате за тежестта на проблема и възможното бъдещо развитие? Дали ситуацията ще се подобри или ще се влуши? Имам предвид пиратството в Индийския океан. С това приключвам а, този кръг от дебата и давам думата на а, госпожа комисар Фараро Валднер. Благодаря ви, господин председател. Първо, да, вярно е, че не всички страни в Латинска Америка могат да бъдат разглеждани като една цялост. Те са различни с различни правителства и това, което ние правим е да се опитваме е, да имаме е, подход, който да бъде индивидуален, да бъде по мярка на всяка страна в рамките на общата стратегия. Това е, допълва регионалния подход и двустранния подход. Е, това е, това е точно, това е абсолютно вярно. Господин сеньор Обиос. Прав сте, че понякога е, двустранните споразумения, е, които подписваме, са много по-успешни, отколкото регионални. Но от друга страна и регионалните по някакъв начин и ангажират за първ път различни региони. Централна Америка и е, страните от Андите. Е, примерно Еквадор и Боливия, а от друга страна централноамериканските страни, Хондурас, Никарагуа, винаги има нещо. Но до сега винаги сме се умявали да преодолеем трудностите. Но дори когато не сме успявали, имаме някаква гъвкавост, особено е, спрямо страните от Андите. Ние сме показали, е, че е, след като е, се стигна до задънена улица, ние започнахме подход е, по две писти. От една страна политически диалог за сътрудничество, а от друга страна многостранно търговско споразумение, за да може да има споразумения, които да са съвместими с преговорите в Световната търговска организация. Мисля, че споразумението за асоцииране си остава крайната цел след 6 тура от преговори, последните от които бяха миналата седмица, от 21 е, септември. Е, Перу взе участие, Боливия не, е, Еквадор беше там и в сега ние постигаме крайната фаза. Много глави са приключени, но, както вече казах, първо трябва да се постигне споразумение за бананите в Женева и Колумбия също има ключов интерес по въпроса за бананите. Така че, ако трябва да сме гъвкави, ние сме гъвкави. Също се отнася и за Хондурас. След уреждането на въпроса с банана, Хондурас е проблем и трябва да се търси някакво гъвкаво решение, смяна на мандата. Е, но пак казвам, много се радваме, че Еквадор се върна към преговорите. Това е, е положителен сигнал. Виждате, че не е лесно, но ние модулираме е, ситуацията си по Афганистан. Аз знам, господин Лакин, че въпросът за правителството е ключов и корупцията. Корупцията е огромно, огромен недостатък в Афганистан. Ние работихме много по изграждане на административен капацитет, правосъдието, е, нови програми за съдии и прокурори. Необходимо е време, но сте прав. Прав сте, е, трябва всички страни от Европейския съюз да подкрепят това и тези, които наистина са корумпирани, е, да не бъдат наистина безнаказани. За турско-арменския фронт, аз се надявам, както господин Танак, трябва да се ратифицира. Ние трябва да ги насърчим. Трябва да има резолюция на парламента. Това би било чудесно. И по въпроса за гражданското общество в Нагорни Карабах, аз се опитвах да окажа помощ на тези проекти, обаче винаги има някакви недоразумения между страните и самата идея да се ходи там беше трудно от една страна, после имаше затруднения от другата страна, и аз е, е, повдигнах този въпрос в Нью Йорк, обаче нямаме положителен отзвук. В Азербайджан се спомням, че говорих с президента, за да му предоставя всякакви възможности, но ви винаги интереса на едната или другата страна е, може би, да не се довършат нещата. може би имат по-добър достъп, не знам, но ние се опитвахме много енергично и продължаваме да се опитваме. За Украина аз се срещнах с делегацията от Крим преди 4-5 седмици в кабинета си и действително ние се споразумяхме с Ощенко да се работи повече по престъпността, но трябва време. Но ние знаем за това, което вие казахте, знаем, че трябва да бъдем по-присъстващи в е, Крим, в Крим и да стабилизираме положението. За Индия. Да, е, е, споразумение за свободна търговия винаги би било добре дошло. Аз не съм комисар по търговията, но най-трудно се постига именно е, споразумение за свободна търговия. Има много подробности, но все пак за нас е важно Индия да ни бъде стратегически партньор. Имаме среща на държавните глави с Либия, с Индия и си е, се обсъждат и преди е, срещата на държавните глави знаем докъде можем да стигнем. Е, Индия играе все по-важна и по-важна роля, но понякога и не желае да отиде толкова далече, колкото ние искаме да видим, че са отишли, особено по промените в климата. Искаме да присъстват в Копенхаген, макар че още не са обещали. Госпожо Лузинг, накрая принципното отношение към Хондурас е съвсем ясно. Естествено, ние от дълго време сме осъдили режима там, замразили сме политическите контакти, освен това ние сме замразили всички контакти с дипломатите, така нареченото правителство де-факто, и сме суспендирали всичко, което е свързано с съвместни програми с правителството. Ние там работим само по програми с партньор гражданското общество. Точно това направихме. на господин Вайгел ще кажа следното. Националните мълцинства, знаете, Европейския съюз е, изпитва определени трудности във връзка с младсенствата. Има е, задължения, които обаче трябва да се спазват от двете страни. И те са от международен характер. Иран, I think I've... И относно Иран, мисля, че санкциите могат да бъдат най-различни. Било замразяване на авуарите, замразяване на визовите режими но поне за сега не сме конкретизирали по никакъв а, начин тези, тези санкции. И нека също така пиратството, пиратството е много проблемно явление. Ние не просто се опитваме да се борим с пиратството. Много от колегите, Ли Мишел, Карл Дехуст, изграждат програми за а, борба с пиратството, особено по сомалийските брегове, но една от основните програми трябва да бъде най-вече изкореняване на бедността. Но нека само да ви кажа, че като цяло Европейския съюз започна вече да работи по борбата с пиратството. И се надявам а, да продължим още в по-добро сътрудничество по морските територии в тази област. Благодаря, госпожо комисар. Дискусията беше много интересна. Засегнахме интересни теми, многобройни. Влязахте в детайли, дори имайки предвид, че времето ни беше ограничено. Надявам се, че повечето, които зададаха въпроси, са доволни от отговорите, които получиха. Надявам се също така да сте повдигнали още повече интереса на депутатите относно бъдещите ви действия. Със сигурност ще продължим нашето сътрудничество между вас и нас. Благодарим ви още веднъж. Дута е толта и riprenderà alle ore и така прекратяваме заседанието. Ще продължим в 5 часа с парламентарната комисия за сътрудничество между Европейския съюз и Молдова. Очакваме премиера Влад Филат. Значи след около 15 минути. Колеги, ви прего да е, Скъпи колеги, ако обичате, е, вземете отново местата си, е, за да спазим дневния ред и да не закъсняваме. Господин Влад Филат, министър-председател на Република Молдова, заедно с министра на външните работи на Република Молдова. Имаме само една точка по дневния ред, обаче имаме предвиден обмен на мнение с нашите гости. Съвместно с комисията за парламентарно сътрудничество с Молдова тази комисия е представена от нашата колежка Моника Маковей. Поздравяваме за нейното преизбиране и е, бих е, желал е, тази връзка на сътрудничество, което се установява днес, ще продължи през целия мандат. Господин министр-председател, за колегите и за мен е чест да посрещнат тази многобройна делегация на правителството на Република Молдова. Това правителство беше преизбрано преди една седмица. Преди една седмица вашата страна ви гласува доверие и ние възлагаме големи очаквания на това. Вие сте сте е първото правителство от е, страната ви, е, което излиза от съветската орбита и това е и първото некомунистическо правителство от посткомунистическата епоха. Това е много важно. Е, всъщност е, искам да подчертая този важен исторически момент. Подчертавам това, защото ние знаем, господин министр-председател, вашето желание за обнова, вашето желание да допринесете е, към събитията на европейската сцена. Искам да подчертая някои точки от вашата програма. Това са предизвикателства, някои от които е, са нарушаване на държавни монополи. След е, е планова економика и комунистически режим, вие искате да изградите истинска пазарна економика – искате да възстановите доверието между е, финансовите и международните партньори, за да се привлекат е, чужестранни инвестиции в страната ви. Искате е, да подобрите и селското стопанство, искате да се подобрят и връзките ви с, с съседни страни и по-специално с Румъния, и искате да решите е, териториалните проблеми, които все още не са решени. Е, ние ви поздравяваме за тази воля за обновление и, и Бихме искали да ви покажем съдействие, за да се справите с тези предизвикателства, за да може вашата страна активно да участва в е, живота на тази ваша нова родина, която е Европа. И веднага ви давам думата, господин министр председател Благодаря. Благодаря ви. Ако не възразявате, ще говоря на румански. Република Молдова е, преживя е, кратък, но драматичен период от своята история. Има различни периоди. Е, както казахте, това е първото демократично правителство в Кишинео. Имаше и друго правителство, което беше на власт много кратко време и е, чието член имах честа да бъда. Правителство през 1999 година. Ми, моя колега, министър на външните работи, също беше член на е, това правителство. Това беше е, първото правителство в Кишинев, което си постави европейската интеграция като е, цел. Ние е, се опитахме да приложим необходимите реформи. Ови, само година след това е, Комунистическата партия, която далеч не беше Комунистическа партия само на име, пое властта в Кишинев, е, защото имаше конституционно мнозинство. Осем години след това и за тези 8 години правителството управлява страната е, като начало на правителството беше генерал от съветската полиция господин Воронин. Е, периода, е, когато това правителство и този гражданин управляваха страната, доведе Молдова до много сериозно положение, особено по спазването на човешките права и на гражданите. Тук в залата виждам много хора, които са идвали в е, Кишинев и които чудесно познават положението. Господин е, Качев, който беше член е, на парламентарната делегация за Молдова, който знае какво се случи, знае, че се установи монопол върху економиката и нямаше никаква свобода на печата повече от 1 милион граждани е, бяха принудени да напуснат страната, за да търсят работа, за да могат да издържат себе си и семействата си. Е, през е, този период, уви, ние пропуснахме много възможности, които се предоставяха на Република Молдова дори и едно сближаване с пространството на европейските ценности. Искам да подчертая нещо много важно, е, което е, беше типично за комунистическото управление. Това е румънофобията, вражеското отношение към Румъния. Не говоря само за това, че беше, бяха създадени, е, беше създадено изискване за визи за румънски граждани, а, най-драматичният период беше е, периода след изборите на 5 април 2009 година. Мирните протести в е, е, Кишинев бяха превърнати в протести и е, е, имаше хора, които загинаха, имаше хора, е, които бяха подложени на мъчения. Искам от все сърце да благодаря на Европейския парламент за бързата му реакция. Резолюцията на Европейския парламент на времето беше истинска подкрепа за Кишинев. Благодарение на тази резолюция ние можахме да окажем съпротива и да удържим. Естествено, наложи се да се организират и предсрочни избори които естествено тежаха на Молдова. Имаше економическа цена, но само економическа цена, нищо повече. На 21 юни, след избори, на които присъстваха наблюдатели от Европейския парламент и които бяха сравнително свободни, видяхме демократично мнозинство, се очерта демократично мнозинство в Молдова в е, което има четири некомунистически партии, е, четири парламентарни партии, които е, образуваха Алианс за европейска интеграция. Председателят на парламента беше избран и работните органи на парламента също бяха учредени. Миналия петък правителството на Република Молдова пое властта, встъпи в длъжност. Остава ни един последен етап, за да се сложи край на този процес. Е, остава ни да изберем е, президент на Република Молдова. Е, съобразно Конституцията на страната, за избор на президент са необходими 61 гласа на депутати. Нашия съюз има 53 гласа т.е. трябват ни още 8 гласа, за е, да изберем президент. До момента не сме установили никакви контакти с членове на компартията. Това създава много напрежения и може е, да се стигне отново до предсрочни избори, но според Конституцията не може е, в рамките на една година да се проведат два пъти предсрочни избори което евентуално би предполагало предсрочни избори следващата година, но това би струвало много пари на страната. Още повече, че економическото положение, което наследихме от предишното правителство е много тежко. Бюджетният дефицит е, е безпредседентен. Според нашите изчисления, този дефицит ще бъде 12,5% от брутния вътрешен продукт. Този дефицит беше предизвикан от бездействието в период на криза. Всички действия, които бяха предприяти, всъщност е, бяха предизборна кампания е, за предприятите ги. И е, цената трябва те първа да се плаща и гражданите трябва да плащат за намеренията на комунистите в Кишинев. Можем да навлезем в подробности, за да анализираме дефицита и да чуем е, на какво се дължи недостига, но за сега смятаме, че това не е целесообразно. Ние трябва е, да търсим решения и да се търсят средства за финансиране на бюджетния дефицит, за да е, не закъснява изплащането на пенсиите, и на заплатите, и за да не се даде възможност на комунистическата партия, която беше на власт 8 години, да е, е, се обяви отново за победител и да ни сочи с пръст, като твърди, че ние нямаме ценности. Затова разчитаме на подкрепата на Европейския съюз, разчитаме на Европейския парламент, за да можем да преодолеем тези затруднения. Аз не говоря само за бюджетния дефицит, говоря и за послание, което трябва да бъде отправено към гражданите на Молдова. Трябва да се очертае ясна перспектива за присъединяване към Европейския съюз. Ако не възразявате, аз мога да продължа, но мисля, че е по-добре да проведем дискусия с вас и за това е, предпочитам е, да отговорите, да отговарям на ваши въпроси, е, вместо да водя монолог, който може да не бъде особено интересен. Очаквам въпросите ви. Grazie, signor primo ministro. Ora la parola la... Благодаря ви, господин премьер-министр. Сега председателят на парламентарната комисия за сътрудничество Европейски съюз Молдова, Моника Макове, има думата. Благодаря. Благодаря. Сега ще говоря на румански. Искам да направя няколко забележки. Първо бих искала да ви поздравя за единството, което проявихте през април по време на изборите. Много е важно да бъдете единни, за да можете да постигнете целите, които сте си поставили в програмата на правителството ви за изпълнение на реформите. Вие имате нашата подкрепа за да можете да приемете и е, да изпълните реформите, които са необходими на страната ви. Ще спомена само някои от тях. Публична администрация, правораздаване, полиция, мерки, които да доведат до спазване на правата на човека е, мерки за гарантиране на е, е, независимостта на телевизията, на медиите като цяло, укрепване на правовата държава, на гражданското общество и други. Мерки в всички области на обществото. Ние много добре знаем, че не могат, няма да станат е, чудеса, и мисля, че вие обяснихте на гражданите на Молдова, че не може е, всичко да стане бързо, трябва да бъдем реалисти. Но гражданите на Република Молдова и ние лично смятаме, че трябва да има политическа воля и тази политическа воля трябва да бъде доказана с, с а, е, незабавни мерки. Първо, трябва да има план за реформи. Сега няма да навлизаме в подробности, но аз мисля, че трябва конкретен план за всяка област, където са необходими реформи, е, за да може е, населението и европейските институции да разберат ясно е, какви са целите, как ще ги постигнете, каква ще бъде цената и какви стъпки трябва да се направят, за да се постигнат тези цели. Е, яснотата и предвидимостта са много важни, е, за да е, може на практика да се промени страната. Аз съм убедена, че ще предприемете тези реформи с подкрепата на експерти от Европейски съюз, съобразно плана за действие, който вече беше създаден. И още един път повтарям, вие имате нашата подкрепа за реформите, имате нашата подкрепа за подписване на споразумение с Европейския съюз и подчертавам, че процесът на присъединяване към Европейския съюз е много важен, защото ще е, доведе до е, промени в страната кандидат. И за това е важно е, тези промени да бъдат извършени. Е последен въпрос от практическо естество. Парламента на Република Молдова трябваше да създаде Комисия за външни работи и европейска интеграция, за да може да сътрудничи с Комисията на Европейския парламент за сътрудничество с Република Молдова. Благодаря ви, госпожо. А сега давам думата на господин Паско, заместник председател. Е, салют, презенца dumneavoastră Благодаря, господин председател. Искам да поздравя присъствието на премиера тук, а също така и успеха му на изборите при настоящата ситуация на нещата в Молдова. Ние сме доволни да допринесем по някакъв начин. Очакванията на всички нас от вашето правителство са огромни. Било то очаквания на, на населението, но също така очакванията на цяла Европа. Най-вече като се има какви бяха резултатите от предишните първи избори. Разбира се, най най-важният ви приоритет е да се занимаете с економическата ситуация. И е, също ще поискам от колегите да правят разбиране за реформите. Трябва да разберете какъв е първият е, приоритет на Молдова, а именно да разрешат текущите ежедневни проблеми на населението. Така както каза госпожа председателката на тази комисия, а именно да се предвидят, планифицират реформите. Мисля, че ще имате, ще сте принудени да водите диалог с комунистите и те ще трябва да разберат, че само сътрудничайки се с правителството, ще стигнете до някакво решение на настоящите проблеми. Отвъд установяването на вътрешна стабилност, мисля, че можете да разчитате на Европейския съюз. Европейския съюз знае, че молдовските граждани очакват от него подкрепа и мисля също така, че Русия от своя страна трябва също да прояви загриженост, благоразумие или поне да остане неутрална в това отношение. Благодаря още веднъж. Благодаря, господин Паско, казва председателят. Дам думата на господин Вебер. Благодаря. Първо бих искала да поздравя господин министър-председателя за поста, който заема в Република Молдова. Искам да ви кажа, че като член на Европейския парламент, който беше член на делегацията на Европейския парламент, която беше наблюдател на изборите, искам да подчертая, че ми направи много силно впечатление факта, че всички граждани, с които разговарях, те бяха убедени, че техния вод ще допринесе за промяната. И гражданите на Молдова заслужават такава промяна. Вие сте изправен при изключително трудно положение. Предвид това затруднено економическо положение, няма да бъде особено подходящо отново да се предприема предизборна кампания, ако се наложи още веднъж да се водят предсрочни избори. Но аз изразявам своята надежда, че ако отново се проведат предсрочни избори, вие отново ще ги спечелите с е, значително мнозинство, защото тези избори ще се проведат по друг начин и много хора можаха да видят, че е, в Молдова няма само комунистическа партия. Има и е, други партии, които видяха на телевизионните екрани. Мисля, че ако се организират отново предсрочни избори, ние като Европейски парламент е, трябва да изиграем своята роля, защото това е, е процедура, която не може да се осъществи по друг начин. Какво може да направи Европейския съюз? Е, първо да прояви откритост към Република Молдова. Мисля, че първа крачка, която можем да направим, е да променим визовия режим е, за гражданите на Република Молдова. И аз мисля, че Комисията по външни работи на Европейския парламент трябва да изиграе важна роля. Е, делегацията на Европейския парламент за Република Молдова и Комисията по граждански свободи могат да изиграят значителна роля, за да може гражданите на Молдова да се движат свободно в Европейския съюз. Абсурдно е да се представяме някакво нашествие на молдовски граждани към Европейския парламент – тези, е, които са искали да влязат в Европейския съюз, вече са го направили. И е, всички останали на своя страна пък са разбрали, е, че човек е от дома си само в родината си. Няма да има поток от емигранти от Молдова, ако няма визи. му обратното, мисля, че това ще бъде положителен сигнал към Молдова и ще бъде един чудесен пример, защото гражданите на Молдова, които ще се движат в европейското пространство, ще се приберат е, у дома си, е, след като са опознали по-добре какво се прави в Европейския съюз, какви са ценностите в Европейския съюз и това ще доведе до промяна в менталитета. Така или иначе ви пожелавам успех в работата ви, господин мистер председател. Благодаря, госпожо Вебер. Давам думата на госпожа Лезинко. Уважаеми господин а, председател, имам а, два въпроса, свързани с неутралитета на Молдавия, на Молдова, извинете. В член 11 на Молдавската конституция е уреден неутралитета на страната. Трябва ли в тази връзка да а, се очаква, че ще се подобрят отношенията с НАТО и ще се интензивират отношенията в партньорство за мир? Стремите ли се към пар... членство в НАТО и а, Ако а, да, сътрудничеството с такъв военен съюз не били нарушило член 11 от вашата конституция? Освен това, е, в е, вашето изказване вие намекнахте, че се стремите към възможно най-бързо членство в Европейския съюз. Обаче е, Европейския съюз не е ли също военен съюз, защото в крайна сметка договорът от Лисабон предвижда, цитирам, в случай на въоръжено нападение на територията на държава членка, останалите държави членки трябва да и окажат цялата подкрепа, която е в рамките на възможностите им. Това е горе-долу текста на член на съответния текст от Лисабонския договор и това е въпроса ми към вас. Че Молдова преведе неутралитета. Вярно е. Конституцията на Република Молдова казва, че трябва да запазим неутралитет. Но в същата тази конституция се предвижда че този статут може да бъде променен в зависимост от желанието на гражданите. Така че ние изрично заявихме, че бихме желали да, си, да имаме по-задълбочени отношения с НАТО и ще минем през период, през който ще информираме гражданите на Молдова относно значението на Съюза НАТО. Нека да не забравяме, че гражданите на Молдова имат определена концепция, определено приемане на НАТО. Те считат, че това е враждебна организация. И това е защото общественото мнение се управлява в момента от руската преса. А руската преса има определен тип мнение и определено поведение спрямо НАТО. не мислим, че тази конституционална норма е застинала. Тя може да се промени. И ние като граждани можем да решим за бъдещето на Молдова в тази област. Благодаря. Господин Басеско. Госпожа Басеско. Господин министър-председател, господин министър на външните работи, първо бих искала да ви поздравя за победата на изборите и за създаването на проевропейско правителство. И освен това ви поздравявам за това, че отменихте крайното решение на предишните румънското правителство, което настояваше за визи на, европейс... на румънските граждани. Аз познавам много добре каква е ситуацията, затова искам да ви питам е, как е, е, се представите отношенията между Румъния и Молдова и как ще се осигури независимостта на печата. Знаете, че печата беше много ограничен, че някои медии бяха застрашени от унищожение господин Северин. Господин Северин, бих искал е, само да кажа няколко думи, нямам въпроси. Първия, имам едно послание към колегите, поне тези, които са в залата. А, е, а, е, много граждани на Молдова вземат думата днес, но този въпрос трябва да занимава всички граждани на Европейския съюз. За бъдеще трябва да ни стане ясно, че ни е необходима Република Молдова не само като съседна страна. Връзките е, с Република Молдова трябва да бъдат е, тревога за всички, а не само за някои членове на Европейския парламент. И второто, което искам да кажа е към вас, господин министр-председател и вашия министр на външните работи. Вие създадохте Алианс, партиен съюз, който се нарича Алианс за европейска интеграция. Това ни прави удоволствие. Мисля, че е, е, ангажимента, който поемате към Европейския съюз, трябва да бъде и ангажимент към Република Молдова. И когато твърдя това, имам предвид необходимостта от утвърждаване на економическата, социална, териториална и културна цялост на Република Молдова. необходимо вие е, молдовско публично пространство, за да може гражданите на Молдова свободно да обсъждат проблемите си и е, за да имат общи приоритети. И третото послание към опозицията в Република Молдова. Комунистическата партия трябва да кажем на Комунистическата партия, че е, те са част от многопартийна система в Република Молдова и като всяка партия в опозиция в демократическа страна, демократична страна, е, няма нужда да се води е, лов на вещици спрямо сегашното правителство и това ще изведе тази партия от молдовската политическа сцена. И за това ви насърчавам за политическо единство на страната, включително чрез диалог с опозицията. И затова ви насърчавам да водите диалог, за да е, не води опозицията кампания, е, която да е, подромва устоите на правителството в Кишинев много е важно Европейския съюз да изготви план за масирана економическа подкрепа на Република Молдова. Можем да казваме е, каквото искаме и каквито съвети да даваме за демокрацията. Може да даваме съвети е, за правата на човека и европейската интеграция. Ако тази страна не получи масирана економическа подкрепа, е, Е, евентуално и помощ от Руската федерация, демокрацията ще бъде в опасност, защото бедността не е подходяща почва за демокрация. Благодаря, господин председател. Бузой. Благодаря, господин председател, господин премьер, господин министр на външните работи. Искам да ви поздравя за резултатите на тези избори и също за постигнатото през изминалите месеци. Определено може да се каже, че имаме демократично правителство в Молдова, правителство, което може да я доведе до сближаване с Европейския съюз. Определено това не беше е, лесно. Вие бяхте едва ли не на ръба да загубите, когато комунистите имаха нужда само от един глас, за да изберат министър-председател. Но все пак успяхте да се приборите, приборите и това беше много полезно за всички граждани. Намирате се днес тук в Европейският парламент, институцията, която най-много подкрепи промяната на мнението спрямо Молдова, защото, вярно, имаше големи нарушения на човешките права. И е, комисията, Европейската комисия и съвета ви останаха умерени оптимисти, докато парламентът ви подкрепи. Е, нека все пак да ви кажа, че Европейския съюз няма да толерира нарушенията на човешките права, нито измъчванията и злоупотребите с тях. А, казвате, че основният приоритет е а, възстановяване на економическата ситуация и Европейския съюз трябва да ви помогне. Да, така е но все пак общественото мнение на Европа очаква по-големи промени от Молдова, Молдова, за да също така, за да помогне. Искам да задам няколко въпроса. Какво ще се промени в връзките между правителството на Молдова с Европейския съюз и нещо друго, което ни тревожи – Мислите ли евентуално да предвидите по-добра сигурност по границите? А също така искам да кажете малко повече относно Транснистрия. Приднестровието, защото целта на Европейския съюз е да им поддържа сигурността в този регион. Благодаря. Е, Dziękuję panie przewodniczący. Panie premierze, ja chciałem powiedzieć, że ja nie jestem z Rumunii, ale chciałem potwierdzić, że... Благодаря ви. Е, искам да ви уверя, е, с каква подкрепа разполагате и в тази зала, и в целия Европейски съюз. Искам да призная някои грешки. Аз допуснах грешки преди няколко месеца. Бях председател на Комисията по външни работи в е, Полския Сейм. Аз е, приемал много ваши представители и е, си казвах е, с полските колеги, че трябва да се чака безкрайно, докато настанат изменения. И за щастие съм се излъгал. И затова искам да ви задам въпроси по економиката. Ние имам предвид нашата собствена история, която <laughs> в значителна степен се доближава до вашата. Това, което ви предстои, е много важно. Е, предстои ви дълъг път. Анализите посочват, че ако няма подкрепа отвън, Молдова няма да може да излезе от кризата. Европейски съюз, Световната банка, Съединените щати обещаха някаква финансова помощ. Но това, което ме интересува, са е, заемите, които ви отпуска Русия. Е, предишното правителство говори за това. Е, има, разбира се, някои политически условия за отпускането на такива заеми. И тези изисквания засягат Приднестровието. Искам да разбера каква е- ще бъде вашата външна политика спрямо Русия. И така, после ще има и втори тур от изказвания. Сега искам да дам думата на министър-председателя. Връзките с Румъния. Ние ще се съобразяваме с нашето минало и с бъдещето. Мисля, че отговорих до някъде на въпроса ви. Втория въпрос. Медиите. Ние ще прилагаме законодателството. Законодателството в Молдова беше добро, но приложението, но приложението доведе до е, сегашната ситуация. Е, трябва да се спазва закона за аудиовизуалните медии, за да се гарантира свободата на телевизията, за да има е, една публична телевизия, която да информира гражданите, а не да ги манипулира. Сега, е, в отговор на въпроса на господин Бушой и в е, отговор на забележката за подкрепата на Европейския парламент – след изборите през април месец, ние поискахме подкрепа, за да е, научим истината по случилото се в Молдова. Аз съм е, от тези, които смятат, че истината трябва да бъде обществено достояние. Тя трябва да се знае както от гражданите на Молдова, така и от евро... международната общност. Ние е, поехме ангажимент за създаване на е, парламентарна анкетна комисия. Поискахме подкрепата на Европейския парламент, на Европейския съвет и на съвета на Европа. И изобщо поискахме подкрепата на експерти, които да помагат на тази комисия. И аз мисля, че тази комисия ще си даде време, необходимото време за изготвяне на доклад върху случилото се през април месец. Е, и този доклад да е, стане достояние на гражданите на Молдова и на международната общност. Извършителите на действията през април трябва да бъдат е, санкционирани, за да не се повтаря повече подобна трагедия колкото до връзките ни с Европейския съюз, връзките с Европейския съюз се сведоха до декларации, направени от предходни правителства. Сега трябва да пристъпим към действие. Трябва да изпълним обещанията си. Господин Северин, ние създадохме този Алианс за европейска интеграция и е, му дадохме това име защото разбираме, че процеса на европейска интеграция предвижда на първо място вътрешни реформи. Ние говорим за европейска интеграция, но знаем, че първо трябва да реформираме страната си. Това се отнася не само за Европейски съюз, важно е и за гражданите на Молдова, колкото до е, сигурността на границите. Естествено, че ни е необходима комисията, е, подкрепа на Европейската комисия и имам предвид въпроса на е, господин Обан за сигурност по границите с Украина. А колкото до е, войските за опазване на мира, мироопасващите сили, това е една от целите, която си поставяме и се надяваме да я постигнем естествено е, с съгласието на всички страни и тук отново ще ни бъде необходима подкрепата на Европейския съюз. Колкото до заема, заема, който може да ни отпусне Руската федерация, първата сума, която се спомена, беше 500 милиона долара, после 150 милиона долара, евро, евро. Трябва да кажа, че е, в началото ставаше въпрос за заем за изборите, е, за да е, се подобри имиджа на Комунистическата партия. Трябваше този заем, естествено, да остане тайн. И вчера министър на финансите ми каза някои подробности по този проект – Тоест, става въпрос за 150 милиона долара за срок от 15 години за финансиране на бюджетния дефицит. Е, естествено, че в писмения документ не се посочва политическата цена, която трябва да се плати, е, защото политическата цена никога не се включва в договор. Но е, е, ние отговорихме, че проявяваме интерес към подобен заем. Той ще бъде от полза на Република Молдова. Е, изпратихме това послание до е, е, началника на руската администрация. Президента на Руската федерация ще посети Молдова и ще обсъдим с него дали проектът ще продължи или не. Но, колкото до връзките ни с Руската федерация, ще имаме професионални, прагматични връзки и ще, се, ще оставим на страна емоциите и ви уверявам, е, че ще останем достойни в връзката ни е, с Руската федерация. Благодаря ви, господин министр-председател, за вашите отговори. Сега давам думата на господин Бреда. Благодаря, господин председател. Господин министр-председател, и аз е, искам да ви поздравя за отбелязаната победа. И е, искам да ви отправя само едно пожелание. Е, пожелавам ви на интеграцията в Европейския съюз да стане по-бързо, отколкото в други страни, включително в Румъния. Е, защото е, е, от началото на преговорите до присъединяването на Румъния минаха 10 години и за това ви пожелавам интеграцията да стане по-бързо. Сега имам конкретни въпроси. Какво ще правите за дефицита, защото дефицит е огромен? Какви политически сигнали получавате от Москва? И на трето място, предвиждате ли е, политика за връщане в Молдова на работниците от Молдова, които работят чужбина, на, на гастарбайтерите. Господин, благодаря, господин Преда. Давам думата на господин Ламбал. благодаря. Аз искам да, да, да, да поздравя на нашите приятели от Молдова за възстановяването на демокрацията след смела борба. А, Искам да ви кажа, че не само румънците, но и ние като е, холандци също ще ви подкрепим. Е, въпросът ми е, ние обсъждахме е, днес различни проблеми. Дали незаконното правителство в Приднестровието е свързано пряко с Москва? Има ли някаква автономия? И какво можем да направим ние като Европейски съюз за намиране на някакво решение? Какво решение бихте ни подсказали вие? Благодаря ви. Сега колегата Шулц. Herr Premier-Minister, Herr Außenminister, Уважаеми господин премьер-министр, уважаеми господин външен министр, мога само да ви пожелая успех във вашите усилия да реформирате и стабилизирате страната и да я приближите до Европейския съюз. Вие самия казахте, че през следващата година е, очаквате е, предсрочни избори за да може да се приключи тази политическа патова ситуация. Какво смятате да направите, за да накарате да участват молдовците, които живеят в чужбина, да участват по-активно в тези избори, защото знам, че участието на молдовците, които живеят извън страната в последните избори е било изключително слабо. Благодаря на господин Шулц. Давам думата на господин Танок. Uh, Благодаря, господин председател. Аз от дълго време поддържам желанието на Молдова да участва в евроатлантическите отношения. И се надявам скоро да ви е тази страна да се връща към демокрация. Да се върне към демокрация. Нека да не забравяме, например, че ако погледнем а, Украина, те очакват великолепен, огромен договор за милиони с Китай. А също така и а, очакват помощ и от Русия. Аз лично се надявам Китай да бъде така щедър също и към Молдова. Има ли подобни, не, такива, подобни аспирации и стремежи на Китай а, спрямо Молдова? И защото като цяло китайски пари се инвестират във всички страни около Руската федерация. Благодаря. А сега ще е, приключим вторият кръг и ще дадем думата на премиера. Да, ние ще сключим споразумение с Международния валутен фонд. Това упражнение няма да е лесно. Ние всички знаем какви са условията на фонда, е, политическите аспекти, е, нюансите. Е, не винаги са съществени, защото самите параметри са много строги и трябва да се спазват. Ние изпратихме необходимите послания във всички посоки, включително и при дискусиите с представители на Европейската комисия. И ние очакваме подходът да бъде много по-гъвкав за Република Молдова. В противен случай социалната цена, която ще трябва да платим, ще бъде неустоимо висока за гражданите. Но това ще бъде плод на преговори и е, ние трябва да водим преговорите и трябва да търсим евентуално и други възможности за финансиране, за да се финансира именно бюджетния дефицит на страната. Е, в зависимост от това какви финансови е, средства ще получим отвън, е, ще търсим равновесие в бюджета, ще ограничим разходите и ще гледаме разходите да се изравнят с приходите. Колкото до е, политическите сигнали от Руската федерация, до сега не са ни отправени такива сигнали. Мислим, че очакват да видят какво ще стане в Република Молдова. И мисля, че по време на дискусиите, които ще проведем на 7-8 октомври в Кишинев, ще можем пряко да обсъждаме въпроса с тях и да им изкажем нашата гледна точка. Всички е, действия е, няма е, да се основават само на информация, която сме получили от Комунистическата партия, е, защото е, пресата, която е подчинена на Комунистическата партия, обикновено манипулира тази информация. Също се отнася и за прес-групи, е, които е, са финансирани от Москва. Е, колкото до гастарбайтерите, естествено, че ще могат да се върнат в родината си, но трябва да се върнат при е, възможно най-добри условия, както за заетост, така и за работещи институции. Изобщо прилични условия на живот в страната, е, колкото до управлението на Приднестровието, дали то е самостоятелно или се финансира от Кремъл, ако мога така да се изразя тази администрация има пряка подкрепа и това не е тайна. То има пряката подкрепа на Руската федерация най-вече финансирането на това правителство, пряко или непряко, е, проистича от този източник. Колкото е, до е, нашите граждани извън Молдова. Естествено, е, че електронния вод за тях ще бъде най-добрия вариант, но темата трябва да продължи да се обсъжда, за да може да не се фалшифицира вота на гражданите на Молдова извън страната. Важното е, е да се посочи в избирателния закон, че гражданите на Молдова трябва да имат право да гласуват там, където работят, там, където живеят и да има е, възможност да се отворят избирателни секции по места извън страната. Китай – по време на предизборната кампания в Молдова имаше съобщение, че Китай ще инвестира 1 милиард в Молдова. Може би един и същи договор беше съобщен от няколко източника. Аз исках да чуя от министра на финансите какви са условията за такъв заем. Оказва се, че няма договор. Ще видим какво ще стане за бъдеще но по принцип ставаше въпрос за инвестиции в инфраструктурата на страната, пътища, мостове и така нататък. Мисля, че нямаме доказателства за сега. Сега е, заемите от Китай или Русия Предпочитаме естествено да получим заеми от Европейския съюз. Ние сме открити за всякаква форма на инвестиции в Кишинев. А, сега можем да продължим дискусията. Аз не мога да приема повече от пет души на е вече записалите се. Не мога на повече от 5 човека да дам думата. Искам да изразя горещите поздравления и подкрепа от Естония. Ние се радваме на информацията, която сега беше съобщена, че вие сте проевропейско правителство. Колегата Северин много правилно каза, че на нас всички ни е необходимо Молдова да влезе в Европейския съюз. Вие посочихте, че много възможности са били пропуснати, че е загубено време през последните години. И за това ние е, сме убедени, че Молдова заслужава е, по-добър живот и демокрация и сме готови да ви подкрепим е, доколкото можем. Въпросът ми е за новото партньорство с изтока. Имате ли някаква специална програма? Имам предвид визите и вторият ми въпрос е за Приднестровието. Вие отговорихте на такъв въпрос, но има дългосрочна незаконна търговия с оръжие там. Вие казахте, че се опитвате да контролирате границите, но все пак не е спряна незаконната търговия с оръжие. Благодаря ви. Господин Качин. Благодаря, господин председател. Аз не съм румънец, не говоря и румънски, не говоря и молдавски, но мога да се спомня много добре какво беше положението през последния мандат, когато тук имаше е, ваша делегация. Един румънски колега каза, че говори е, така трудно вашия език и предложи да се говори на трети език. Аз мисля, че всички румънци говорят румънски и в Молдова така и мисля, че това е един признак за подобряване на така за напредък. Аз разбирам, че вие ни информирате от е, първа ръка за това какво се е случило. Това беше много смела е, стъпка и е, това даде възможност да не се получи съюз на четирите комунистически партии. Без вашата помощ ние нямаше да можем да реагираме така, както реагирахме. Господин министър-председател, искам да ви поздравя с новият ви пост, с вашата победа, но това е един доста труден, доста труден пост, трудна функция. Трудно е да се управлява и мисля, че по тази причина всички ние трябва да положим усилия Молдова да стане по-стабилна. Хората в Молдова са свикнали с това институциите да се подчиняват на президента. Господин министър-председател, за това апелирам към вас да бъдете достатъчно гъвкав, за да, полу... за да имате скоро президент от една или друга политическа формация. Това ще бъде знак за това, че вие управлявате мъдро, ще бъде сигнал към всички хора в Молдова, че страната е стабилна и върви по правилния път. Имам няколко въпроси във връзка с економическото положение в вашата страна. Мисля, че най-големият проблем е, че хората в вашата страна очакват економически чудеса и то веднага. по време на финансова и економическа криза не е реалистично да се очакват такива чудеса, но поне е оправдано. И за това аз мисля, че вашият успех и е, вашето оцеляване до голяма степен ще зависят от е, нашата солидарност. За това използвам възможността да отправя апел както към комисията, така и към съвета да е, намерят възможност е, съвсем е, конкретна финансова и економическа помощ за Молдова да бъде предвидена. Ние можем да подкрепим това като Европейски парламент с най-голямо удоволствие. Без вашата помощ няма надежда нито за нас, нито за Молдова. И накрая, господин министр-председател, аз искам да посоча, че в тази зала няма нито един човек, който да не подкрепя териториалната цялост на Молдова, включително и въпроса с Преднестровието. Благодаря ви и пожелавам успех. Благодаря, господин Качин. Колегата Жизи, благодаря, господин председател. Господин министър-председател. Да, аз лично бях в Кишинев като наблюдател на изборите в началото на август. И говорихме също с вас. Питахме ви какво е вашето мнение и на времето никой и нищо не показваше, че следващия път ще ви видим тук като премиер. Разбира се, можехме да мечтаем, да говорим, може би това са били и вашите мечти, а този демократичен алианс да съществува и да спечели, но на времето никой не беше убеден, че такъв алианс ще доведе до победа. Но мисля, че сега основният въпрос съсяга президентските избори. Какво е вашето мнение по този въпрос? Какво мислите вие? И един трънлив, болезнен въпрос за Молдова. А именно, въпросът за Приднестровието. Знаем кой е факторът, който не позволява обединението на тази страна. Всички знаем. Но въпросът ми е следният. Дали сега, след изборите, виждате някаква промяна? Имам предвид промяна в самото общество. Защото не е важно само правителството или властта, а също и какви са очакванията на населението. И друг въпрос. Каква е реакцията на младите молдовци, които заминаха в чужбина и които се питат как може да се живее в демокрация. Те познават демокрацията на Европейския съюз, но се питат как биха могли да живеят, да живее в демокрация в Молдова. Може би те са имали много надежди, имат надежди за бъдеще. Разбира се, може би те очакват големи промени, важни промени, които те първо ще предстоят на Молдова. Но мисля, че недостатъчното участие на младите и на иммигрантите е важен проблем. Защото, например, какво стана на изборите ви? изборите се проведоха в работен ден и тези хора не можаха да отидат в Молдова да гласуват. Нека да, взем, нека да вземем това предвид за бъдеще. И сега вече, вие като министр-председател, как си представяте източните партньорства на Европейския съюз? Какви според вас трябва да бъдат инструментите на Европейския съюз в това отношение? Какво считате, че е необходимо? и кои са реалните инструменти спрямо Молдова. Разбира се, със сигурност ще има цял набор от инструменти, които могат да ви помогнат. Говоря за инструменти, идващи както от Европейския съюз, така и от съседните на вас държави. И друг въпрос. Как предвиждате вашите отношения с Русия. Какво мислите вие? Относно добросъседството с Русия. Какви са важните точки относно този голям източен партньор? И съсед. Как и какво да се направи така, че тя да не пречи на демокрацията вас и как именно да подкрепи дори демократичните процеси. Благодаря, господин Гризб. Давам думата на Николай. Благодаря, господин председател. Няма да държа речи тук. Искам само да задам няколко въпроса. С цялото ми уважение което изпитвам към вас и едновременно с това, давайки си сметка, че вашият мандат ще бъде много тежък. Вие сте първият премьер, който е избран демократично, с много отговорности. Желая ви наистина успех. Но какво е вашето мнение по въпросите за Приднестровието? Как мислите да се уреди по политически начин този въпрос? А също така, искам да знам какво очаквате от нас, каква конкретна подкрепа можем да ви дадем ние като представители на Европейския съюз и какви мерки трябва да бъдат взети като най-спешни, защото економическата ситуация в Молдова не е още ясна и кои са най-спешните проекти, за които имате нужда от нашата подкрепа. Какъв тип подкрепа искате? като си има предвид тежката ситуация, в която се намира вашата страна от чисто конституционална гледна точка, защото непрекъснатите избори не ни позволяват да ви помогнем в проблеми, които иначе биха могли да бъдат разрешени бързо. Благодаря, госпожо Николай. А сега давам думата на колегата Унгориено. Благодаря, господин председател, извинете ми, бях задържан по време на гласуването в друга комисия. Там електронната система за гласуване изведнъж пропадна, се развали и трябваше да се забавим. И сега ще премина на друг език румънски. Благодаря. Господин министър-председател, добре дошли. Искам да ви поздравя първо за това, че премахнахте визовия режим за румънски граждани, нещо, което беше абсурдно. И второ, искам да ви попитам, имате ли някакъв проект за разрешаване на държавните проблеми в Молдова? Друг въпрос, друга тема, която би желал да коментирате. Мислите ли да регламентирате от правна гледна точка събитието от април 2009, тогава когато се прояви насилие, нещо, което беше констатирано от много наблюдатели. Тук имам присъстващи от комисията и при тях искам също така да отбележа, че европейското присъствие в Молдова може да бъде поставено под съмнение. И също така искам да се направи по-голямо политическо и финансово усилие и настоявам да има директна експертиза, настоявам на думата директна, а не чрез посредници. Благодаря. Благодаря. Прекратяваме дебатите. А сега давам думата на господин премиера. Благодаря. Относно източното партньорство, правителството на Молдова нямаше възможността да се изрази по време на предишните заседания. Настоящото правителство има много ясна позиция по въпроса. Ние искаме да се изградят всички проекти, свързани с източното партньорство. Те са от интерес за нас. Относно трафика на оръжие в Приднестровието, както знаете, ние нямаме никакъв юридически контрол в този район, следователно не можем да се произнесем по тази точка. Относно нашата визия за разрешаването на проблемите в Приднестровието – това разрешаване ще дойде в рамките на конституционалните разпоредби на Молдова. Ще трябва да преминем през много етапи. Първо демократизиране, премахване на, на престъпността в региона, премахване на въоръжените сили. Европейският съюз би могъл да увеличи своята роля като също издаде някакъв, някакви разпоредби относно Приднестровието. И правителството ще направи е, всичко възможно, за да може обществото на Молдова да участва в процеса и, и да комуникираме повече с интелектуалците и с всички тези, които могат да изразят своето становище за да може да имаме същинско взаимодействие между хората, а не само между териториите. Според мен, ние очакваме от Европейския съюз отваряне а молдовското правителство се надява да започне конкретни стъпки, а не не разчита на това да прави празни декларации. Разбира се, ще има оценки, ще има контрол относно това как двете страни изпълняват условията. Надяваме се, че Европейският съюз ще изпрати положително послание на молдовските граждани със своите положителни действия. Относно бъдещите проекти, спешни проекти, имаме нужда от помощ, финансова помощ, за да запълним бюджетния дефицит. и съответно имаме нужда от повече инвестиции в инфраструктурата и то инвестиции на трансгранично ниво. Що се отнася до комуникацията и на какъв език тя трябва да се осъществява, знаем много добре, че бяха унищожени мостове, за да се прекъсне връзката между Молдова и Европейския съюз. От този момент нататък имаше, разбира се, инвестиции, но мостовете така и не бяха завършени. И много пъти е, молдовските граждани трябва да правят, да минават по заобиколни пътища, което удължава прехода им с над 100 км, за да стигнат примерно до Румъния. Мисля, че трябва да имаме по-качествена инфраструктура. Разбира се, това е важен въпрос, по който не сме говорили много, защото също така си, но също така трябва да инвестираме в други проблеми, например здравната система. Относно държавният език, според Молдовската конституция, имаме дефиниция на езика, който се говори в Молдова, но това беше конюнктурен аспект. Нека да сме ясни. Както американците не говорят американски, ми говорят английски, така и нашите граждани говорят всъщност румънски. Относно събитията от април 2009, както вече го казах, ние ще поемем нашите ангажименти във вътрешен и външен план. Ще проведем професионално разследване, за да сме наясно какво се е случило и съответно ще приложим санкциите, които са необходими. Това е, което мога да отговоря на въпросите, зададени ми до тук. Благодаря ви. Благодаря, господин министр-председател. Вашите отговори бяха много изчерпателни и пълни. Тази среща, както казахме в началото, е една съвместна среща с парламентарната група за сътрудничество Европейски съюз с Молдова. Аз поканих на тази среща и сега а, Моника Матковей а, ще бъде тази, която ще я приключи. Аз се започнах. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Искам само да представя пред колегите на Европейския парламент, че, да им кажа, че се отбелязах много добре всички въпроси. Тези въпроси ще бъдат поставени на между институционалното заседание с колегите от Молдова. Надяваме се да имаме открит, постоянен диалог с вас, за да знаем какво точно правите и как да ви подкрепим. Надяваме се да можем да ви помогнем и ви желаем успех. Permiteți și eu țin neapărat vă mulțumesc pentru această ако ми позволите, аз също искам да ви благодаря за дадената ми възможност да говоря пред вас и да потвърдя отново мнението на Молдова. Ние сме европейска държава от географска гледна точка и се надявам а, да бъдем интегрирани между, в европейските държави от гледна точка на ценностната ни система. Благодаря. Благодаря. Започваме утре сутринта в 9 с представенето на кандидатурите за наградата Сахаров.